месец е, за отлагане на доклада беше разумно. Утре ще можем да приемем един балансиран, подробен доклад, който ще е полезен за Украина. Благодаря, госпожа Офир. Господин Стоянов има думата. аз бях в